Are you sure? Yesterday I was in trouble. So, yeah. Good morning. Добър ден. Няколко минути дадохме на колегите депутати, за да дойдат. Продължаваме от там, откъдето прекратихме вчера. Продължаваме с специалното изслушване, посветено на управлението и оценките на шенгенското пространство. Вчера на първата сесия чухме комисар Малмстрюм, министър Шатър и докладчика Карло Шкоелю. Днес ще говорим за технологията актуално състояние на нещата, ще обсъдим няколко инструмента, по които в миналото сме работили в рамките на процедурата на съвместно взимане на решение. Сега искаме да чуем какво се случва. Искам да напомня на всички, че въпросите ще се задават след презентациите на четиримата ни експерти. Те са тук на подиума ще караме по програмата. Започваме с господин Тодораки от комисията. Той ще ни каже какво се случва с ШИС-2 и ВИС. След това ще чуем и останалите ни гости. Господин Гърков, който е изпълнителен директор на агенцията. Ще чуем господин Лехнер, който е директор на Института за защита и безопасност на гражданите, съвместен научен център и накрая ще приветстваме и господин Белсер, който ще представи проекта Fidelity. Става въпрос за сигурността на документите за легитимация. Първо давам думата на господин Тодораки от комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Искам да благодаря за вашата инициатива. С оглед на това, което се случва с 6.2, вашето изслушване е навременно. Няма нужда да ви обяснявам каква беше дългата и сложна история на ШИС-2. Вие сами знаете какви забавения, полеви тестове имаше през последните 10 години. Знаете как имахме преразход в бюджета. В резултат на всичко това имаше многобройни разгорещени дебати в съвета, в парламента, във вашата комисия в частност. Така че проекта не беше от най-лесните. Днес обаче вече можем да кажем, че след по-малко от 3 седмици 6.2 ще заработи. Съвета реши 6.2 да започне да функционира на 9 април. Добро постижение. Искаме да ви благодарим за подкрепата. Вие от самото начало вярвахте в 6.2, 2 макар че не знаехте кога ще заработи тази система. Искам да благодаря в частност на господин Коелю, който беше най-големия поддръжник и най-силно вярваше в тази система. Благодаря ви, господин Коелю, за подкрепата и за усилията, за да може 6-2 да заработи на 9 април. Днес говорим за технологиите и за това ще отделя малко време за технологичната част на въпроса. Може би се чудите как само преди 3 месеца обсъждахме технически аспекти във връзка с 6.2, а сега вече говорим за начало на действието на системата. Случи се така, че през последните три месеца успяхме да заработим конструктивно с държавите членки, крайните потребители. Съответно, след като през октомври и ноември бяха финализирани някои тестове, в края на януари всички тестове приключиха. В края на януари приключи и така наречената миграция на данните и заредихме 6-2 с 46 милиона записа. През последните няколко седмици държавите членки започнаха да зареждат в системата своите собствени бази данни. Това като занятие трябва да приключи до края на тази седмица. Целта е на 9 април държавите членки да изключат от действие системата ШИС и да започнат да използват ШИС-2. Какво ще стане след 9 април? Вероятно знаете, благодарение на вас успяхме в края на миналата седмица да прокараме адаптацията на някои технически инструменти, свързани с връзката между двете системи. Благодарение на вас успяхме да създадем яснота за това, което ще се случи между включването на 6.2 и крайното, окончателното изключване на ШИС. Този процес ще отнеме месец и целта му е да се даде възможност на онези, които виждат проблеми с ШИС-2, да се върнат за малко към ШИС и да изгладят проблемите, за да имаме гладко функциониране на ШИС-2. Значи на 9 април ще има приключване, а, превключване по-скоро към 6-2. Имаме един месец след 9 април и на 9 май тази знакова дата 6-2 ще остане единствената шенгенска информационна система, която подкрепя шенгенското пространство. Относно ползите от 6 няма нужда да ги представя. Много пъти сме говорили за това какво прави ШИС-2. Първо искам да спомена управлението. Това е най-голямата промяна. ШИС-2 ще се превърне в инструмент, принадлежащ на ЕС, инструмент за подкрепа на шенгенското пространство – Оперативното управление сега ще се извършва от Европейската агенция, наречена ЕСАЛИСА. Няма да говоря толкова много по тази тема, тъй като съм убеден, че господин Гърков ще ни каже след няколко минути каква ще бъде ролята на агенцията, как тя ще управлява системата и как ще се стигне до по-голяма прозрачност и отчетност не само пред институциите, но и пред гражданите. На второ място, ШИС-2 е свързана с по-добри, по-нови технологии. Всички бяха съгласни, че имаме нужда от по-напредничеви технологии. Последните няколко години тествахме тези технологии. Всъщност, 2 ще има възможност да събере в себе си 100 милиарда записа. Сега там има около два пъти по-малко записи, значи удвоява се капацитета. И накрая SIS-2 е свързана и с нови функционални възможности. Например, ще има възможност за връзка между различните сигнали в системата ще може в системата да се вкарват съпътстващи документи, съответно времето за граничните органи за свързване на информацията, за обвързване на информацията с известни съществуващи данни ще се намали. Гражданите ще бъдат по-защитени, кражбата на самоличност, която е често срещан феномен в момента, ще бъде сериозно ограничена в 6.2. И накрая, но не на последно място, искам да спомена защитата на данните. 6.2 има нов инструментариум в тази връзка. И то не само защото така наречения орган за защита на данните, ЕНОСТ носи отговорността вече за данните в системата, но и защото националните власти носят отговорност пък за данните в своите национални системи. Като цяло, режима на защита на данни в 6.2 е много по-съвършен от съществуващия така приключвам с 6.2 и преминавам към визовата информационна система. Тази система ВИС съществува и работи от октомври 2011 година. От 2011 година тя подпомага работата на държавите членки. 2 милиона и половина визи са обработени от системата до ден днешен. ВИС се използва в 12 региона на този етап и искаме те да станат 15 до края на тази година. Системата не се е натъквала на проблеми, като говоря за разгръщането й. Самото разгръщане ще отнеме няколко месеца, даже може би една или две години, зависимост от състоянието на преговорите. Знаете, че някои от регионите, които остават, са доста проблемни. Например, Русия, Близкия изток. Агенцията ЕС Лиса, която отговаря за управлението на ВИС, работи за техническото укрепване на ВИС, за да може тя да работи както трябва до самия край на разгръщането и Технологиите, технологичната подкрепа са изключително важни, за да се подкрепят и политическите цели, които сме си начертали. Благодаря. Благодаря, господин Тодораке. Преминаваме към господин Крум Гърков, който е изпълнителен директор на агенцията, наречена ЕС ЛИСА или Агенцията за управление на мащабни IT системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Ще чуем какво се случва от господин Гърков. Заповядайте. Uh, Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. За мен е удоволствие да мога да представя пред парламентарната комисия напредъка по ЕСЕЛИСА. Агенцията започна да работи на 1 декември и започна да работи е, доста гладко, благодарение на предварителната подготовка с помощта на държавите членки и на комисията, които е, направиха много, за да започнат нещата гладко. Основните ни приоритети са следните. Това е по-настоящем. Първо да продължим набирането на служители е, и да гарантираме извършването на основните дейности на агенцията в началото на нейната оперативна дейност и управлението на системите. Що се отнася до назначаването на служителите, много се радвам да ви съобща, че в агенцията се справяме добре с тази задача. През 2012 година попълнихме щатното разписание. Имаме 81 души в Страсбург и Талин и има 32 допълнителни свободни работни места. Очаква се да имаме 120 служители накрая. Надяваме се, че тези 32 места ще бъдат запълнени тази година. Основни задачи са сигурността и защитата на данните. Имаме и служители по счетоводството, които гарантират гладкото протичане на финансирането. Що се отнася до поемането на отговорностите ни, още от самото начало работихме в тясно сътрудничество с френските власти, за да може преходът да а, премине гладко и да се интегрира екипа, френският екип, който отговаряше за управлението на системата до 1 декември в нашата работа. по настоящен планът за прехвърляне на дейностите върви по план и вече агенцията е в пълен контрол на информационната система. Агенцията работи и с изпълнител по поддръжката, с който работи по въпроса на еволюцията на системата ВИС, вземайки предвид и потребностите за функционална еволюция на отделните държави членки. Що се отнася до Евродак, по-настоящем прехвърлянето на отговорностите тече. Много от планираните дейности, а именно прехвърляне на експертиза и обучение от комисията към агенцията, текат по график и до 1 май и Евродак ще бъде в пълен контрол на агенцията. Въпреки, че агенцията носи е, официалната отговорност за е, управлението на Женевската информационна система е, е, от 9 май нататък, всъщност е, и по-настоящем агенцията се занимава с мигрирането на данните и с подготовката на изключването на предходната система на 9 април. И така, от 9 април нататък агенцията ще започне да управлява системата 6.2, която тогава вече ще е оперативна и по този начин от 9 май ще сме сигурни, ще можем да сме сигурни, че действително тази система ще действа гладко. Агенцията има своя работна програма за 2013 година и мисля, че е важно парламентарната комисия да се запознае с основните планирани дейности. За годината основните ни приоритети са четири. Първият е свързан с основните задачи на агенцията в е, регламента за агенцията. След това втория приоритет са вътрешните процеси и набирането на служители. Третият е, приоритет, отново основан на регламента за агенцията, е агенцията да започне да се развива като център за отлични постижения и на четвърто място да започне да развива отношенията с партньорите. Вътрешните партньори, именно другите агенции и външните партньори, заинтересованите страни, държавите членки, Европейската комисия и Европейския парламент и съвет какви са основните ни задачи по всеки един от тези приоритети. Говорих много за управлението на системата. Ясно е, че това е една от най-важните теми за нас. Много е важно данните да се използват и съхраняват по подходящ начин. Също така, тази година агенцията ще започне да работи по стратегически проекти. Споменах еволюцията на визовата информационна система – това е едно. Също така системата Евродак ще се премести от Люксембург в Страсбург. И в момента, в който се приеме регламента за Евродак, ще е, започнем активно да работим по Евродак. Също така имаме за задача да подкрепяме активно работата на държавите членки, които се присъединяват към системата. В организационен план основната ни задача е да приключим набирането на служители. Това е така, защото и за тази, и за следващата година служителите ще са от огромно значение, за да може агенцията да набере скорост. Ще продължим и процеса на интеграция в организацията. Спомням си, че когато за първи път имах възможност да се изкажа пред вашата комисия, получих едно приятелско предупреждение, че физическото разделение на агенцията, защото тя работи в няколко, с няколко седалища, може да създаде оперативни трудности. Даваме си сметка за това и вече е част от нашата основна мисия и оперативни принципи да разработим много добра интеграция за организационната си дейност. Към края на... По-късно тази година, към края на май, се надяваме, че вече ще сме постигнали и финансова независимост и ще можем да разработим стратегията за периода 2014-2020 година. Защо е необходимо това? Ами защото агенцията е нова и има нужда от курс на движение. Тази година ще разработим рамката за управление и имаме намерение да преразгледаме и приложим възможните подобрения на съществуващите оперативни процедури, за да се гарантира по-добра ефективност на дейността действаме и по общата ефективност на цялостната система, така че системата ще бъде анализирана и от тази гледна точка. Що се отнася до управлението, рамката вече е определена и по-настоящем разработваме пътната карта за нейното приложение. Това ще бъде основен приоритет не само тази година, но и в следващата година, защото няма как да се приключи в рамките на тази. Още от първия работен ден агенцията започна да разработва и развива отношенията си с партньорските агенции и с държавите членки. С държавите членки, представени в управителния съвет, отношенията ни са различни. Те са част от управленческата система на агенцията и по този начин се занимаваме с всички оперативни системи, е, въпроси и с еволюирането на системите. Също времено агенцията създаде много добри изпълнителни и оперативни връзки с другите агенции, като Европол, Frontex, EASO, СЕПОЛ и други. Вече с СЕПОЛ имаме, първия, и, имаме и първия си меморандум за разбирателство. Това партньорство ще бъде задълбочавано по-нататък и през тази година – не само с агенциите, но и с заинтересованите страни. А винаги сме казвали, че агенцията е обърната към потребностите на държавите членки и се интересува от тяхната позиция, защото в крайна сметка основната цел на агенцията е да предоставя услуги от полза за заинтересованите страни. Разбира се, като всяка нова организация, сега, през тези първи месеци, се сблъскваме е, с множество въпроси. Но, както ви казах, служителите лека по лека се събират, оперативната дейност се развива и разширява. Задачите, които изпълнява агенцията, също най-вероятно ще се увеличат през следващите месеци и по този начин е, може да се наложи и по тази причина може да се наложи да запълним щатното разписание много по-бързо тази година. Основните ни е, задачи са развитие на стратегическите си способност, на, на, способности, е, оперативната дейност, е, управленческата архитектура в един доста сложен финансов климат, който може да не ни позволи да се движим толкова бързо, колкото бихме искали. И накрая, но не на последно място, друг важен въпрос са условията е, за работа в Страсбург. Трябва да се има предвид, че сградата не е достатъчна за служителите и за ем, изпълнителите, с които трябва да работим съвместно за, оперативни, за постигане на оперативните си цели. Надяваме се, че този въпрос ще бъде разгледан през следващите месеци, включително и с сътрудничеството на Европейския парламент. И така, в заключение може да се каже, че в момента агенцията лека по лека набира скорост. Работната програма за 2013 година върви по график. И гладкото навлизане в работата се дължи и на отличното сътрудничество, което агенцията разви с Европейската комисия, с френските власти. И в Страсбург и в другите държави членки, където агенцията има седалище, и във всички държави членки, и с всички държави членки в управителния съвет. Благодаря. Благодаря. Сега пристъпваме към друга тема биометричните паспорти. Сега ще чуем господин Лехнер който е ръководител на Института за защита на сигурността на гражданите към общият Център за изследвания и той ще ни говори за биометричните дати, по-специално пръстовите отпечатъци. Имате думата, господин Лехнер. Thank you very much. Благодаря, дами и господа. Искам да представя тук едно предварител, едни предварителни резултати от изследването, което водихме. То беше проведено от Общият център за изследвания, което е а, научното звено на Европейския съюз. Нека да кажа, че а, той е под ръководство на Европейската комисия и там се осъществяват изследвания на европейско ниво, но не се финансират. Там. Това изследване беше поръчено от колегите от Генерална дирекция по вътрешни въпроси. Целта на това изследване е ясна. От 2008 година има дискусия на сам относно пръстовите отпечатъци на малолетни. И имаше въпрос, който непрекъснато излизаше, има ли минимална възраст, от която може да почне да се вземат пръстови отпечатъци? Разбира се, всички знаете, че сега не взимаме пръстови отпечатъци с мастило, а с а, други цифрови технологии и че разпознаването на пръстовите отпечатъци също остава по електронен начин. Та, ние се спряхме на няколко основни неща. Първо, порастването на децата. Съответно, техните пръсти израстват и пръстовите отпечатъци се променят. Та, след известно време, един нов пръстов отпечатък, по-голям и изменен, ще бъде ли познат? Следователно, имахме алгоритми, които включихме в технологиите за разпознаване на тези е, пръстови отпечатъци. Втория въпрос. Малките пръстови отпечатъци, по-малки отколкото стандартните, характеристиките ще бъдат в такъв случай в по-малък формат. И ще има по-различно разпределение на линиите. Достатъчно а, голяма резолюция на картината ли имаме, за да четем тези пръстови отпечатъци? Това е много интересна задача, изненадваща дори, защото, както ще видите след малко, трябва да имате пръстовите отпечатъци на едно и също лице а, в известен период от време. Тоест да имате едно дете и след няколко години трябва да намерите същото дете и да искате пръстов отпечатък от абсолютно същото дете, същият пръст на а, това дете, за да сравнявате. И съответно нямаме такава база данни, която да прави това на този етап. Трябваше поне два пъти да си вземат пръстови отпечатъци. То, със същото дете. Така че ние трябваше да започнем от нулата и, и съответно да чакаме детето да порасне поне 2-3 години. Тоест, е, резултатите от изследването е, трябваше също да почакат 2-3 е, години. Искаме да благодарим на португалското правителство за анонимните пръстови отпечатъци, които получихме. Тоест, ние нямаме имена няма да влизаме тук в философска дискусия относно анонимността, но португалското правителство ни предостави най-любезното тези пръстови отпечатъци. Тези пръстови отпечатъци бяха предоставени под най-големи мерки за сигурност на нашия център и бяха из както знаете, всички имаме много добри разпоредби за сигурност. И така, характеристиките бяха разгледани. 1600 деца. Пръстовите отпечатъци на а, тези деца имахме. И трябваше да разгледаме леви и десни от, левите, от пръстите на лявата и дясната ръка и е, се опитвахме да съпоставим как еволюират те е, в период от 2 до 4,5 години. Е, възрастта беше от 0 години до 11 години на тези деца и имахме три алгоритма, т.е. не пробвахме на вече готови устройства – използвахме технологични алгоритми, в които ние не можехме да се намесим. Т.е. те са като черна котия и просто те си работят сами. Повечето от тях имахме, т.е. резултатите, които имахме, бяха сравнително поразяващи. Имахме почти 95% разпознаване понякога според друг алгоритъм дори 98%. Това е важен въпрос за нас. Така че ние приехме, че като цяло тези пръстови отпечатъци могат да бъдат разпознати, когато детето порасне. Та, това са основните въпроси. Израстването на детето и е гъстотата на линиите. И бяхме малко изненадани. Значи възрастта като че ли не е проблем. Въобще даже не е проблем. Тоест, пръстовите отпечатъци, които имахме в базата данни, се увеличават, порастват във времето, но не се променя формата на линиите, разбира се. Най-големият период беше 5 години и, и разпознаването почти не се промени, нямаше проблеми там. Тоест, можем да кажем, че пръстите израстват много хомогенно и характеристиките на пръстовостта, пръстови отпечатък си остават същите. Тоест, а, няма да има кой знае какъв, каква разлика, само примерно няколко милиметра или там а, микрона разстояние по-голямо между линиите. Тоест, пръстовите отпечатъци си запазват характеристиките след определено време и могат да бъдат разпознати. Това беше изненада за нас, защото този въпрос отдавна се задаваше и никога не беше разглеждан така. Вторият резултат, предварителен резултат е, че като че ли размера също не е проблем. Разгледахме гъстотата а, на линиите. Ние имаме много добри технически мерки, имаме а, много добро четене на пикселите над 500 точки. И раз... разбира се, когато има стандартен отпечатък, алгоритъма лесно го чете. Но когато имаме по-маничък, имаме добро разпознаване и алгоритъма също го чете. Така че технически погледнато имаме достатъчно добра техника за четене и на малки е, отпечатъци. Така че техническите резултати са положителни. Но открихме нещо друго. А именно качеството на отпечатъка. В е, португалските данни, които ни бяха изпратени, установихме, че качеството се появява с възрастта. Тоест, доколко е ангажиран, така да се каже, субекта. Когато, запи... Когато взимате пръстови отпечатъци при дете, трябва да има някакви добри практики. И трябва много да внимавате, защото при малките деца пръстовите отпечатъци имат много лошо качество. Но има и много добри а, пръстови отпечатъци и при бебета дори. Да, трябва много да внимавате с каква процедура взимате пръстовите отпечатъци. Установихме, че пръстовите отпечатъци могат да са влушани, примерно, от наличието на захар по тях и всякакви други мръсоти. Та, да има пръстови отпечатъци при много малки деца и с добро и с лошо качество, но колкото по-малки са децата, толкова по-лоши са обикновено отпечатъците. Тоест, когато се взимат пръстови отпечатъци от много малки деца, трябва много да внимавате в процедурата. Казах вече, че има много добри примери, така че определено не е проблем, но трябва много да спазвате процедурата. Това е просто обобщение. И можем да кажем, че пръстовите отпечатъци са разпознаваеми в период от 4,5 години. Това просто имахме като а, данни. Много е вероятно също при дълги периоди това също да въжи, да няма проблеми с разпознаването. По-малкият размер на детските отпечатъци не е технически проблем. Имаме нужната резолюция. Качеството на отпечатъците е решително и това въжи не само за децата, но и за всички, които се занимават с пръстови отпечатъци. Знаете, ако, ако не внимавате как точно се взима пръстови отпечатък, можете да се окажете същия проблем и при възрастните. Така че качеството е много решително и трябва много да внимавате, защото разбира се, децата могат да си лапат пръстите и после да ги сложат на машината и съответно да нямате хубав отпечатък. И стигаме отново до първоначалния въпрос за минималната възраст. Първоначалните резултати показват, че няма такава. Можете дори на бебета да взимате пръстови отпечатъци. И пак тези пръстови отпечатъци могат да бъдат разпознаваеми дори, може би, повече от 5 години. Начина по който се процедира при взимането на отпечатъци е важен. важен. Трябва да сте сигурни, че взимате тези отпечатъци добре и съответно в такива случаи можете дори на бебета да вземете пръстови отпечатъци. Това са първоначалните ни а, открития, така да се каже. Изследването беше направено по нареждане на Генерална дирекция вътрешни работи и все още се работи. Това са първоначалните резултати. Радвам се за интереса, който показахте тук и за дадената ми възможност да представя резултатите. Благодаря. Thank you for your presentation and now... Благодаря за тази презентация. Преминаваме към четвъртия оратор. Тук сред нас господин Белсер, който ще представи проекта Fidelity – той е свързан с документите за легитимация. Разбрах, че диапозитивите са на английски, но презентацията ще бъде на холандски язик, така че ви моля да си сложите слушалките. project te presenteren en met name de brondocumenten. Het Fidelity project благодаря. Това е, е проект, който покрива а, периода 2012-2016 и е поискан също от комисията. Той е свързан с електронния паспорт и издаването на въпросните електронни документи и също минаване през автоматизиран граничен контрол. След атентатите от 11 септември, това е тема, която определено привлече вниманието ни и започнахме да търсим решение в ИКАО. ИКАО започна да изготвя подобни паспорти с чип, с биометрични данни на а, титуляра. Тези а, спецификации бяха приключени през 2004 и през 2005 година започна а, издаването на първите електронни а, паспорти с чип. Препоръките на ИКАО бяха приети от Европейската комисия и са включени в регламента за документите за пътуване и документите за престой, за пребиваване в една държава, както и процедурите по издаване на виза. Нека да погледнем а, разликите. Ще ви, в, в отделните типове паспорти ще видите от една страна, че е, за паспортите вече има специфична регламентация на ИКАО и на Европейския съюз. Има международни конвенции, които се прилагат при издаването на паспорти от дадена държава. Тоест, ако една държава издаде паспорт за първи път, е, тя трябва да представи екземпляр на колегите си от другите държави. Има около 3000 И така имаме немска система, има и някои други системи, например ИЗО и други стандарти, които е, могат да проверят и да докажат, че стандартите са автентични. Разбира се, има и друга серия характеристики, които също се следят. А сега нека да се върнем към към другите документи. При тях няма международни конвенции, няма също така обмен на информация, който да се изисква. Така че ние не знаем какво представлява един, една примерно карта за самоличност, холандска карта за самоличност. И съответно не знаем какъв е броя такъв документи, които са в употреба. В Съединените щати беше казано, че сигурно има над хиляда такива документи за легитимиране. Няма някакъв наръчник по тези документи. И няма кой знае какви характеристики, които да позволяват да ги а, идентифицираме. В Европа са приети минимални норми и стандарти за а, документи, с които може да се пътува. Имаме също така хармонизирани е, документи за престой за лица от трети страни. Имаме специфични техники за принтиране на документите, за отпечатване на документите които да са а, достатъчно сигурни. Така че документите са достатъчно защитени от всякакви фалшификации. И един друг сега а, въпрос. Тези паспорти, които са с достатъчно, с достатъчно защитни елементи, могат ли да бъдат фалшифицирани? Разбира се. Разбира се. Винаги има връзка между паспорта и биометричните данни, но въпреки всичко, често документите се издават въз основа на грешен документ за легитимизация. Имало е над 1 милион документи за пътуване, международни документи, които са издадени въз основа на грешен първоначален документ. Как се осъществява а, идентификацията, как, е, как върви веригата на идентификация. Тя започва с раждането на детето. И после има различни етапи в различните държави. И сега ще говорим най-вече за издаването на а, актове за раждане. Първо. Защо посвещаваме такова внимание на тези паспорти и защо не внимаваме за първоначалните документи и източниците, откъдето се взима информацията за а, паспортите. Тези първоначални документи имаме акт за раждане. Там няма стандартен формат. те са различни, тези актове за раждане са различни според държавата. И съдържанието им също е различно. Друга. Друго важно. В тези първоначални документи няма никакви елементи за гарантиране на сигурността. В Европа установихме, че има примерно филигранна нишка – която се използва при някои техники на отпечатване. Но това се използва много рядко, което увеличава риска за фалшифициране на документите. Такъв е и случая много често в Европейския съюз. Това представлява проблем както за страната, която издава документа, така и за страната, която, където отива човека. В Франция се издават вече електронни документи. В Холандия имаме над 2000 документа за френски граждани, които обаче са издадени на база фалшив първоначален документ. И тези лица искат, примерно, холандско гражданство. Само в Европа ли съществува този проблем? Не. Такъв е случай навсякъде по света. Търсим решения в ИКАО, които са отговорните за паспортите, и над 5 години вече се водят дискусиите как да защитим по-добре тези първоначални документи за самоличност. И ИКА обаче не разполага с официален мандат да издава едва ли не насоки. Интерпол също води дискусия по темата. И иска да приеме резолюция за по-доброто, осигуряване на по-добра сигурност за тези първоначални документи за легитимиране. И през 2010 година, по време на Белгийското председателство, се каза в заключенията на съвета, че тези първоначални документи за легитимиране в Европейския съюз трябва да бъдат с по-висока степен на сигурност. И след това в групата за работа фалшиви документи започна тази инициатива и първите заключения вече са налични. Както виждате тук, в световен план съществуват голям брой стандарти относно документите за пътуване, но сега се опитваме да а, въведем подобни и за първоначалните документи за легитимиране. Вече не само паспортите да са загнати или пък документи за прес... официалните а, визи за престой, но и първоначалните документи, които, с които лицето разполага. въпрос, който трябва да си зададем. Европейският съюз заинтересован ли е и ще спечели ли, ако има един хармонизиран първоначален документ за а, легитимиране? Трябва ли да въведем един хармонизиран процес в това отношение в Европейския съюз? Един документ, първоисточник с по-голяма степен на сигурност, със сигурност ще бъде нещо добро, но трябва да има по-голям контрол, така че нещата не са толкова лесни. И на този етап липсват данни по тези първоначални документи. И ролята защита на личния живот също играе. Е, въпроса за е, защита на личния живот също играе голяма роля. След това трябва да видим какви ще са минималните стандарти за един такъв документ. Как да хармонизираме нормите за, примерно, акт за раждане – на европейско ниво. И издавайки един по-добре защитен такъв първоначален документ, мисля, че ще напредне много в борбата срещу измамите. Проектът Fidelity, както вече казах, засяга и паспортите, и по-бързото автоматично минаване на границите. Едновременно с това трябва да зачита и е, личния живот. Но този проект засяга и а, първоначалните документи за легитимиране и за тази цел трябва да изготвим регламенти. Това може да стане само съвместно с Европейската комисия. Този проект е един вид а, консорциум от 18 държави, публично-частно партньорство, включително и университети, компании, администрация. И Проектът продължава, ще продължи до 2016 година и съответно ще се радваме да можем да ви дадем допълнителна информация по-нататък по проекта. И така сега е време за дебати. Остава ни известно време преди да започне третата част на нашето изслушване. Тя трябва да започне всъщност в 10.45. Разбирам, че господин Коелю, докладчик, иска да каже няколко думи. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички тези презентации. Те бяха изключително полезни. Искам да се обърна към господин Тодораке и да му кажа, че сме много доволни, че най-накрая 6-2 ще заработи. Искам да благодаря за начина по който подбрахте проекта и по който работихте въобще. Всъщност, използвахте един прагматичен подход, комбинирахте принос от всички страни. Когато вие поехте този пост, Дебата беше в начален етап и работата също беше в един първоначален етап. Искам да приветствам и господин Гърков. Ние бяхме в агенцията наскоро от 2002 година. Искаме да се създаде такава агенция. Имах доклад по темата и сега се радвам, че тази агенция изпълнява своята мисия. Имам въпрос или към господин Гърков, или към господин Тодораке, не знае точно към кого. Става въпрос за член 19 и информационната кампания. Целта на тази кампания е да има предоставяне на публична информация относно данните, на лицата, тяхното управление. Не знам кой ще отговаря за тази кампания. Комисията или агенцията? Нещо направено ли е вече в тази връзка? Искам да получа малко информация в тази връзка. Господин Лехнер, благодаря ви за тази презентация. В продължение на няколко години аз твърдя, че няма проблем по отношение на пръстовите отпечатъци. Вашите заключения отговарят на тези, които сме направили в комисията Либе. Казахте, че проучването не е приключило. Искам да разбера защо, какво точно липсва и кога смятате, че ще можем да чуем заключителните резултати от това толкова важно изследване. И накрая господин Белсер, казахте нещо, което подкрепям в пълна степен. Вече съм ви казвал, че най-слабото звено в документите за легитимация са всъщност първоначалните документи за самоличност, например актовете за раждане и така нататък. Има държави, където се включват пръстови отпечатъци в е, картите, личните карти, ако има такива лични карти в съответната страна. Аз съм съгласен с всичко, което казахте. Би трябвало да се въведе един формат на тези първоначални документи за самоличност. Но какво да направим? ИКАО няма мандат по отношение на документите за самоличност, говоря за тези преди да се издадат паспорт или лична карта. Какво можем да направим? Можем да окажем натиск, може би, върху съвета, с цел да се създадат насоки в тази връзка. Какво можем да направим, за да може на европейско ниво да потърсим решение на този толкова наболял проблем? Благодаря. Госпожо Сипел, и вие искахте да кажете нещо. Благодаря, господин председател. Два конкретни въпроса. Нека преди това да направя един коментар. Не съм убедена, че знаем какво ще трябва да се направи, ако се стигне до там, че трябва да взимаме биометрични данни и пръстови отпечатъци от всички наши граждани. Дали трябва да се събират а, такива данни от всички граждани, дали трябва да се съхраняват те в а, някакви бази, не съм съвсем убедена. Господин Лехнер, казахте, че пръстовите отпечатъци са получени от Португалия. Родителите на децата знаеха ли, че използвате техните пръстови отпечатъци за това изследване? И към господин Белсер. Казахте, че много хора вероятно имат действителен, истински, нефалшифициран паспорт, но придобит възоснова на фалшив документ за самоличност. Какво става с тези хора? Значи, те са незаконно в Съюза и толкова. Работят ли? Какво, какво става с тях? Благодаря. Госпожа Матио. Благодаря, господин председател. Нека да поздравя всички, които се изказаха за високото качество на техните презентации. Що се отнася до 6.2, действително чакаме очакваме тя да задейства добре. И моят въпрос е следният. Как виждате граници? Господин Тодораки, благодаря ви много за изказването. Може ли да ни кажете малко повече за пътната карта за тази година, да ни дадете малко повече подробности? Господин Лехнер, имате ли намерение във връзка с представеното проучване да го публикувате? Да го предоставите на обществеността? или проучването ще остане поверително. Към господин Белцер, проекта, който ни представихте е особено важен. Ясно е, че документите са важни при борбата срещу измамите. И от Европол сигурно ще кажат а, това малко по-късно, но когато споменахте цифрите за Франция. На няколко пъти е, споменавате Франция. Във Франция казвате, че има един, е, на, че на 6 милиона паспорти един е, милион е фалшифициран. Давате ли си сметка какво говорите? Не може 20% от документите да са фалшиви. А, това е моята страна. Аз имам цифри. През 2011 година Генерална дирекция на полицията на границите е засекла 233 нелегални паспорта. Това са цифрите публикувани в Франция. 60 електронни паспорта, 26 23, е, са общо фалшифицираните документи, 60 електронни паспорта, 26 други документа и така нататък. Така че виждате за какво става дума. Във всяка префектура във Франция има един служител, който се занимава само единствено с фалшивите документи. е. Ако а, извличаме информацията си от вестниците, може би не всичко е съвсем точно не казвам, че няма измами във Франция, но цифрите, които ни предоставихте, са напълно погрешни. Благодаря, господин председател. Опитвам се да смеля сега информацията, която ни предоставихте. По отношение на 6-2, няколко прости въпроса. Кой притежава кодовете и кой може да ги управлява. Кой може да манипулира по някакъв начин тези кодове. Мисля, че тук трябва да се инвестират доста средства. Освен това, може ли да се оперира на различни нива? Може ли да има нов интерфейс за кодовете? Ако допуснем, че може да се разбие кода на различни нива, с какви програми ще защитим кода? Това ще отнеме повече от седмица. Става въпрос за, за програмния код. Госпожа Матио. И аз искам да направя един коментар. Ако искаме да се борим срещу фалшивите документи, в крайна сметка такава борба е имала и преди, ще има и за в бъдеще. Това е ясно. Много интересно е днешното ни заседание. Говорим за различните аспекти, свързани с технологиите, които а, са свързани с една по-голяма дискусия, именно иммиграцията и прочие. И сега помислете си. Едно. А, любопитно е това, а, че едно дете с лепкави пръсти а, може да наруши функционирането на системата също време, но тук сме в Европейския парламент, обсъждаме и други важни въпроси, именно защитата на данните, и едни много сложни въпроси за анализа на риска за тези данни. И е, въобще е, движим се в един много широк спектър от е, прагматиката до високите технологии. И честно казано, всички е, доста се впечатлихме от е, казаното от вас е, за възрастта на децата, когато се вземат техните отпечатъци и така нататък и влиянието на порастването. Как, може да се е, отрази опра... определенето на възрастта в други области. В крайна сметка въпросите, свързани с възрастта за пълнолетие, стават все по-деликатни и чувствителни в някои държави членки. И сега, може ли да се окаже, че фактът, че по пръстовите отпечатъци може да се определи възрастта, се отразява на малолетните. Господин Бронс, като дете се се чудех защо ме карат да си ми ръцете сега, разбирам, искали се да ми вземат отпечатите. Тъците. Господин Тодораш каза, че 100 милиарда записа могат да се пазят в 6.2 6 милиарда в 46 милиарда в 61. Отлично, обаче какви са критериите за, за тези записи? Всички, които искат да влязат в Европейския съюз ли са записани в тази система и а, гражданите на Европейския съюз записани ли са в нея? при кандидатстването за визи хора, които са участвали в или са заподозрени за участие в организирана престъпност и прочие. Има ли такава информация за тях в системата? На кой се предава тази информация? Предоставя ли се на трети страни? Господин Лехнер, а, а, надявам се, че правилно съм а, ви чул, но вие мисля, че казахте, един милион от гражданите на Холандия имат фалшиви френски паспорти. Така ли? Не, не е така. Добре. Може ли да, да, да обясните по-точно? Казахте също така, че между половин милион и един милион са фалшивите документи. Това ам, документи източни лици ли са а, от тези, които се използват преди издаването на лични документи? Е, казахте по-конкретно, че това въжи за Франция. Е, да, в, в Франция има много нелегални иммигранти. мигранти а, сега тези цифри можем да предположим, че са цифрите за а, откритите а, фалшификати. А, значи има още повече. Предполагам, че повечето от хората с фалшиви документи са нелегални иммигранти. Може да се окаже, че има и някои престъпници, които а, искат да не бъдат хванати, но предполагам, че повечето а, от тях са нелегални иммигранти и което ми, макар да си помисля, че нелегалната иммиграция е, е напълно безконтролна вече. И накрая кой произвежда тези документи? Става ли дума за големи операции на организираната престъпност или за малки е, производители? Е, това са много важни въпроси, от които трябва да започнем. Председателя. А, имаше много конкретни въпроси, имаше и коментари. Имате думата за отговори, за коментари. Нека да говорим по същия ред, по който се изказахте в началото. И така, господин Тодорач има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря много за изключително актуалните въпроси. Първо ще отговаря на тези насочени към мен и свързани с 6.2. 2 Благодаря на господин Коелио за любезните думи. Да, в член 18 се изисква информационна кампания за 6.2 и вече няколко месеца я разработваме. На този етап сме готови с брошури, плакати и дори с анимация за реклама, за информиране за системата. Работим заедно с държавите членки и е, вече е, разпространяваме материалите. Тяхното съдържание е внимателно проверено с, с, с е, участието на представителите на държавите членки. Материалите се разпределят по държави членки и оттам нататък държавите членки са отговорили и се разпределят за разпространението на информацията на летища, по границите и прочие, навсякъде, където те преценят, че е удачно това да се направи. От наша страна пък се готвим и ние да разпространим част от информацията, защото и ние имаме своята отговорност тази връзка Европейския парламент ще бъде информиран и ще получи материалите. Те ще са готови до седмица-две. Какво съдържат информационните документи? доста ясно обясняват какво може да се направи, как изглеждат документите, какво става, ако има грешки грешна информация в системата и така нататък. Що се отнася до граничните полицаи, те са част от системата, работят с всички останали правоохранителни органи и съгласно пътната карта на 9 април е прехвърлянето на 9 май е края на тестовия период и, и крайното изключване на предишния вариант на системата. Така че се надяваме, че е, оттам нататък 6.2 е, ще действа е, без каквито и да било технически проблеми. И така, системата поема от 9 май. Има още един елемент на еволюция, биометричните данни. Те ще са обаче е, ще се е, е, решат след доклада на комисията, който ще бъде представен на Европейския парламент. Това ще е по-нататъчна възможност на системата. Що се отнася до програмния код и кой го притежава? Комисията го притежава. Така че е, нашата задача е да, да го управляваме а, и кодът, а, той е разработен от изпълнители, а, в наше владение ще бъде предоставен на агенцията в момента, в който тя започне да действа. И когато потребителите на системата искат нововведение, това също е възможно. Каква, каква е платформата? Платформата е разработена конкретно за 6.2. Не се използва друга платформа, така че е, няма друго име. 6.2. Сега за потребителите. Системата расте. Защо 100 защо 100 милиарда, милиона, извинете, а, с записите в системата. А, предвидихме, че може да се очаква увеличение до 75 милиона. А, и а, за това планирахме система с възможност за 100 милиона записа, за да може да имаме достатъчно пространство и потребителите да не се безпокоят. Кой може да влезе в системата и европейски граждани, и граждани на трети страни, каква е информацията, най-различни неща могат да се вкарат в системата, включително на, информация за, за крадени кредитни карти, кради, крадени документи, номера, а, гравирани върху мотори, на превозни средства и прочи граждани, които са включени в Европейска заповед на арест или търсени по подозрение за извършване на престъпление, изчезнали лица, изчезнали деца, всички тези европейски граждани могат да бъдат включени в системата и това е полезно. Имаш още един въпрос. Дали информацията от 62 може да се предава на трети страни? Не. Твърдо не. Това е в правилното основание. По отношение на публикуването на проучването, попитахте дали възнамеряваме да проучим да публикуваме проучването за на отпечатъците. Генерална дирекция вътрешни работи поиска това проучване. В момента, в който получи доклада, той ще бъде предоставен на Европейския парламент и на EDPS. Е, давам думата на господин Гърков. Uh, well, thank you, chair. Благодаря, господин председател. Не знам дали остана нещо, на което да говоря. Мисля, че темите бяха засегнати, но относно въпросите за SEA, Мога да повторя казаното от господин Тодоракис. 19 май мониторинговият период за системата и Европейската комисия ще е, поеме всички е, договорни проблеми, свързани с е, е задачата и съответно е, може да се правят различни промени в системата за основа на проблеми, идентифицирани от държавите е, членки. А сега господин Лехнер. Благодаря. Също ще се опитам да отговоря на въпросите един по един. Първо, относно първоначалното проучване. Това е какво липсва. Ами това, което липсва е самото проучване, защото направихме изследванията, погледнахме как работи, доколко добре работи системата, показахме ви това, което сме открили е, и добрите елементи, но не можем да ви докладваме за някакви устойчиви, окончателни отговори. Но текста също липсва, виждате. И не сме много сигурни дали е ясно разбираемо това, което ви показваме тук. За това ще трябва да помислим как да го формулираме и ще имате резултата най-вероятно през август. Защо толкова дълго време от него? Това е свързано и с деликатността на данните с, от този характер, пръстовите отпечатъци. Беше много задълбочено проучването как можем да имаме достъп до една от малкото съществуващи бази данни, тази в Португалия, и как да получим достъп и всичко да бъде решено и от правна гледна точка. Разбира се, правителството, португалското правителство също участва, не само Министерството, което се занимава с външните граници, но също така имаше специална комисия в португалския парламент, е, как как да се намери правен начин, така че ние да получим и да разгледаме данните. В, в, знаете, че в цялата а, финансова криза имаше избори и правителството беше сменено в Португалия. Трябваше от, да започнем отново преговорите с новото правителство, да почнем от нулата отново. И в крайна сметка а, успяхме да постигнем нашето искане и за това ще имате резултатите през август. Дали? Вторият въпрос – относно за това дали се струва да взимате пръстови отпечатъци на деца на всякакви възрасти. Мога да кажа технически, че пръстовите отпечатъци са разпознаваеми дори от най-ранна възраст. Португалците са а, взимали пръстови отпечатъци дори и на бебета, да. Но ние няма да взимаме решението дали ще се взимат пръстови отпечатъци от най-ранна детска възраст. Ние просто правим проучването. Имахме задача да кажем дали тези отпечатъци са разпознаваеми от най-малка възраст. Да, такъв е случая. То, до тук се изчерпат нашите правомощия. Относно дали родителите на децата са били уведомени за използването на данните, това трябва да бъде проверено първо от португалските власти, които държат базата данни. И това е част от португалската. А, и това е по а, европейските закони за защита на личните данни. И затова отне толкова време, за да получим базата данни. Това са електронни отпечатъци, които ние не можем да свържем с никакъв индивид, защото ние нямаме а, достъп до а, цялата база данни, нямаме имена, имаме само а, извадка от базите данни. Така че а, мога само да предполагам дали са били предупредени родителите. Мисля, че нещата са прекалено ясно регламентирани от правна гледна точка, така че и сега, относно следващия въпрос за публикуването, мисля, че нещата са бяха казани вече. И може ли от тия при... пръстови отпечатъци да се засече дали някой е на възраст под или над 18 години не това е целта на проучването и не сме правили подобни е, изследвания. Може би ще трябва да, да поговорим допълнително, но смея да твърдя, че тук са отпечатъците по-скоро на 14-15 годишни деца. Благодаря. И сега господин Белсер. И ако има допълнителни въпроси, може би ще имаме възможност, но сега имате дума. Dank u, meneer de voorzitter. Ik probeer eh, de vragen zoals ze Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на различните въпроси, които ми бяха зададени. Да, имаш един една статия в един вестник Le Parisien от 2011 година, където се говореше, че има електронни паспорти, издадени въз основа на грешни правначални документи за самоличност. Това беше разисквано и в парламента. Това са цифри, които бяха представени и пред групата за фалшиви документи в съвета. Каза ни се, че има голям брой такива паспорти. Дори се говореше за цифра от около 400 хиляди. И започнахме проучване в Холандия. И за много кратко време установихме, че около има хиляда души, които са с френски паспорт. Защото когато когато обаче се записвате в дадена община в Холандия, трябва да представите и акт за раждане. И се установи, че тези актове за раждане са фалшиви. С мастилено струен принтер са печатани и установихме, че тези няколко хиляди души са предимно от Карибите от Северна Африка, Северна и Западна Африка и някои от тях вече са а, имали а, криминални прояви и чрез подобен фалшив акт за раждане, който са си сфабрикували сами, са са издействали и паспорт. И в Холандия има хиляди такива случаи. Съответно, френските власти отреагираха по 400 души. Френските е, власти казаха, че за тях потвърждават, че е, френските им документи са е, издадени възоснова на фалшив акт за раждане. Не, но вижте, без спорти не са един милион души, нали? Вижте, аз казвам какво сме намерили, какво сме установили в Холандия. Френските власти ни казаха, че в този, тази статия от пресата се е говорил за 1 милион или милион и половина души, но няма конкретни потвърждения от френските власти. Дали става за 600 хиляди, дали става въпрос за 800 хиляди, 1 милион, това те първа се проучва от френските власти. Ние знаем обаче, че голям брой френски електронни документи които в момента са оперативни, са били издадени възоснова на фалшив акт за раждане и друг документ. Но това не е ситуацията само във Франция, такава е ситуацията и в много други държави. С някакви такива дребни измами може да получите паспорт. Сега наближаваме тази част, края на тази част от нашето изслушване и ще стигнем до третата част. Господин Нилсен, госпожа Данаворц и господин Бутарели. Ако имате въпроси по някои специфични точки, моля да го зададете. Ако не, почивка 15 минути и продължавам 10.45. Благодаря на нашите оратори.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

състав.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

Good morning, ladies and gentlemen. Let's start. Добър ден отново. Нека да продължим изслушването с третата експертна дискусия бъдещо развитие на шенгенското пространство. Ще чуем презентации от трима гости. Искам да приветствам господин Жулиан Жандебо от Центъра за проучване на конфликтите, господин Нилсен от Европейската комисия и господин Джовани Бутарели от Европейския орган за защита на данните. Надзорен орган за защита на данните. След презентациите ще чуем изказвания на господин Енчо и на госпожа Сомер от Европейския парламент. Благодаря. Веднага давам думата на Жулян Шандебо. Благодаря. Господин председател, госпожи и господа, в следващите 15 минути ще ви представя основните резултати на едно проучване, наречено бази данни в областта на правосъдието и вътрешните работи. Основните въпроси в това проучване бяха следните. Как интелигентните граници се вписват в ПВР базите данни, какви са предизвикателствата пред интелигентните граници и каква е оценката на интелигентните граници. Какви са основните въпроси? В проучването има три основни въпроса. На първо място възможността за връщане, необходимостта и оригиналността. Какво значи възможността за връщане обратно? Част от предложенията, които сега обсъждаме, съществуват от дълго време. Системата за влизане и излизане от Шенген беше обсъдена още през 2004 година, но в крайна сметка беше отхвърлена за сметка на ВИС. Значи, връщане означава връщане към стари политики, стари предложения. Необходимостта проистича от първия аспект. Има ли необходимост от нови предложения като интелигентни граници, например? И доколко тези нови приложения са свързани с гражданите и с техните нужди. И накрая, оригиналност. Тук си има предвид дали предложените мерки отговарят на правната база, правните норми в европейските договори. Системата за финансиране на тероризма, проследяването на финансирането на тероризма, данните за пътниците и така нататък може и да са нещо добро, но въпросът е дали те са адаптирани към необходимостите, нуждите на гражданите и дали има някакъв смисъл от тях. Поручването разглежда въпроса за въздействието на базите данни в рамките на ПВР и на интелигентните граници като система. Проучването казва, че трябва да се обсъди въпроса за дискриминацията и недискриминацията в политиките на граничен контрол. На първо място ще обсъдим основните заключения във връзка с инициативата Интелигентни граници. Допуска се, че интелигентните граници не могат да се разглеждат сами по себе си. Те са част от правосъдието и вътрешните работи. Имат естествено конкретни черти, но за да разберем тази система, ние трябва да разгледаме тенденциите на границите. Защо използваме понятието пейзаж? Защото има една тенденция всяка нова мярка, свързана с защитата на данните в ПВР, да се разглежда като запълваща някаква празнина. Съответно се развиват в Европейския съюз цял набор от мерки, възоснова на оценката на комисията от 2010 година. В тази оценка се споменават 25 различни бази данни. Понякога те се определят като бази данни в ПВР, но няма единна дефиниция за това какво представлява една база данни в рамките на ПВР. Проучването очертава четири общи черти на базите данни и политиките в ПВР. Какви са те? На първо място, споделяне на данни по подразбиране. Тук се включва принципа на, на личност и принципа на оперативна съвместимост, т.е. възможността за обвързване на системите от данни. Нито на личността, нито оперативната съвместимост обаче е, са правно заложени принципи. На второ място, данните трябва да се използват за много различни цели. Понякога чуваме тези относно това, че няма на база данни, а много раздробени бази данни за различни цели. Това виждане обаче е леко подвеждащо. По-скоро можем да говорим за разпределено обработване на данните. Преводачите ме помолиха да ви кажа, че би трябвало да говорите малко по-бавно. Благодаря. Това беше коментар на госпожа Сомер. Продължава оратора. И така, Разпределянето на базите данни обаче не гарантира независимостта на различните системи. Повечето бази данни в крайна сметка се използват за много различни цели – И в заключение трябва да кажа, че ПВР базите данни се разделят на оперативни данни и лични данни. Тази разлика се основава на възможността правоприлагащите органи да деперсонализират данните. Възоснова на всички тези заключения, проучването очертава три основни теми. На първо място частичното докладване е, за целите на обработката на данни в рамките на ПВР. Знаете за Шенгенската система, за решението Евродак, за решението от Пром. За тях има докладване, отчетност, но за шведската инициатива, е, например, нямаме такова отчитане. Освен това, много често инициативи, свързани с ПВР, се основават на минали събития и мерки. И накрая обсъжда се масовото обработване на данните в рамките на ПВР. Например, Други страни в света, като Австралия, след 11 септември правят нещо подобно. Въпросът е, трябва ли Европейския съюз да направи нещо подобно? Ние предоставяме една графика, която очертава какво означава масовата обработка на данните. Тук включваме и регистрационните данни на пътниците, ПНР данните. Виждате, че има увеличаване на данните, които се обработват в рамките на ПВР. Втората част на проучването е свързана с оценката на интелигентните граници. Тази оценка се основава на съобщението на комисията от 2011 година. Няма да говоря по техническите аспекти на оценката. Това ще се случи малко по-късно. И така, интелигентните граници водят до три основни промени. На първо място автоматизацията на граничния контрол. Компютъризираните системи ще из... изиграват все по-важна роля при регистрацията на пресичащите границите. На второ място ще има разширяване на обработката на данните във връзка с чужденците, които нямат нужда от виза. И така стигаме до още три нови въпроса. Интелигентните граници се основават на мерки, които отчасти са приложени в държавите членки и в САЩ чрез така наречената програма за посещение в САЩ. Тази програма обаче се натъква на критики от федералното правителство, тъй като системата за отчитане на излизанията от САЩ не е особено добре развита. Въпросът е как ЕС да се възползва от а, тези недостатъци на американската система, как да ги а, предвиди и реши като проблем. На второ място идва разходната страна на въпроса. В проучването може да се видят, видят разходите. През 2008 година комисията предвиди 20 милиона евро за създаването на тази система в рамките на първите 3 години, 6 милиона евро за поддръжка всяка година и 3 милиона за прилагане на ниво държава членка. В крайна сметка се вижда, че ще има колебания в разходите. Това колебание трябва да се обсъди. И накрая, разширяване на контрола върху чужденците, които пребивават на територията на страната, не само на границите. Какво означава това? Самата граница вече се превръща само в една част от контрола върху чужденците. Той ще има допълнителен контрол. И така стигаме до предизвикателствата. Както вече казах, тези предизвикателства са свързани най-вече с дискриминацията и с защитата на личните данни. Ние смятаме, че трябва да се говори по защита на личните данни, но това не е единственото нещо, което трябва да се обсъди. Интелигентните граници засягат личната свобода на индивида, засягат правото на личен живот, както то очертано в член 7 от Хартата на основните права. Засяга се принципа за правната сигурност, ефективните механизми за правна защита, анонимността и накрая трябва да се отчете и необходимостта и целта от една такава база данни. Що се отнася до дискриминацията, съществуват редица европейски разпоредби, които засягат гражданите на трети страни. Например, Шенгенския граничен кодекс – казват, че гражданите на трети страни нямат право да бъдат дискриминирани възоснова на пол, възраст, сексуална ориентация и така нататък. Може обаче да има дискриминация на принципа на националността. Трудно е да се види как може да има граничен контрол, който да не дискриминира по признак националност? Това е смисъла на граничния контрол. Въпросът е да се избегнат там другите форми на дискриминация. Основен въпрос тук е автоматизирания граничен контрол. Проучването показва, че Профилирането възоснова на данните е свързано с решение за определянето на пътниците като рискови и по-малко рискови. Масовата обработка на данни и автоматизирания граничен контрол поставят под въпрос така нареченото статистическо дискриминиране – С други думи, статистическото допускане Искате ли да, да повторя определението? Има го в презентацията. Говорите твърде бързо за преводачите, те не могат да ви следят и до нас стига около 50% от това, което казват. <laughs> So, uh, apologies to the, uh, to the interpreter. Извинявам се на преводачите за това, че говоря твърде бързо. Извинявам се и на онези, които ме слушат. Онова, което казвам, може да намерите в презентацията. В заключение, препоръките се свеждат основно до управлението на базите данни в ПВР и на интелигентните граници. С други думи, на първо място трябва да има отчитане, редовно, регулярно, годишно отчитане на това, което се случва в областта на обработката на данните това отчитане може да се основава на сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Националните парламенти имат много по-голям достъп до информация в съответните страни. Тази отчетност ще даде основания да се реши дали да се създадат нови системи или да бъдат използвани старите системи, просто да бъдат доразвити те. трябва да се създаде правно определение на термина профилиране. С други думи, какво профилиране е напълно забранено и какво профилиране е възможно да се използва, но с а, определени условия, прикачени към него. И накрая, като си има предвид че защитата на данните и на личната свобода на индивида са изключително важни, но недостатъчни сами по себе си. То трябва да се обсъди недискриминацията по подразбиране. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Жан Дебо. Преминаваме към презентацията на Европейската комисия. Ще чуем какво представлява новото предложение пакет интелигентни граници, господин Хенрик Нилсен от съответната генерална дирекция. Uh, Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че имам възможност да представя предложението, което излезе преди няколко е, седмици, е, предложението на комисията. Основната цел на този пакет е да се е, осъвремени и засили контрола по външните граници, като преминаването на границите също времено да бъде направено по-бързо и по-гладко за повечето пътници. Това може да стане само ако се е, запази високото ниво на сигурност по външните граници. Е, само така може да се поддържат свободните вътрешни граници. Да видим какви са различните елементи на предложението. Първо, имаме програмата за регистриране на пътници. По-настоящем гражданите на трети страни се третират по един и същи начин. Минимален, минимална проверка за европейските граждани и подробна проверка за гражданите на трети страни. Единственото изключение са онези граждани, които принадлежат на режима свързан с пътуване в региона. Ако един човек идва за първи път в Европа или за 25-ти път, проверката е една и съща. Според нас това е безсмислено. Все повече хора пътуват, все повече се чака по границите, Същевременно ресурсите на държавите членки а, са сравнително ограничени. Не може да се предоставят безкрайно количество служители на гранична полиция, които да осъществяват проверки. И за това е добре да се групират пътниците в различни групи и да се види кои е, могат да преминават по-бързо и кои трябва да се проверяват повече подробности. Всичко това е свързано с един процес на предварително проверка. От една страна има постоян, е, чести, е, често пътуващи, от друга страна има граждани от трети страни, които са постоянно пребиваващи в Европа. Всички те могат да бъдат проверявани по упростена процедура на външните граждани. Тази процедура ще бъде подобна на процедурата, която се прилага към европейските граждани по настояще. Това може да се сравни и с политиката по визите – да кажем, граждани и от трети страни, които идват в Европа често, получават влиза, позволяваща им многократно влизане в Европейския съюз. Също Същевременно всеки път преминават пълната проверка. Затова е добре на границите да има начин да се прави разлика между пътника, който пътува еднократно, влиза за първи път и е, този, който пътува няколко пъти годишно до Европейския съюз. Това няма връзка с националната е, принадлежност, с гражданството. Всеки един гражданин на трета страна е третиран по този начин. Не, няма връзка и с евентуалната реципрочност, т.е. гражданите на трети страни имат достъп до тази програма независимо от това дали гражданите на Европейския съюз имат достъп до подобна програма в тяхната страна. По никакъв начин нямаме за цел да подберем граждани на, трет, на конкретни трети страни на, и да им предоставим по-олекотена проверка на границите. Дава се възможност да се проверят нови, е, да се използват нови инструменти за проверка. Автоматизирания контрол на границите, например, е, който е, действа по същия начин като един граничен полицай. Това са едни устройства, през които могат да минават, на, на, които вече са тествани в няколко страни. В момента а, действат само за европейски граждани. Добра е инвестицията, а, добра е възвръщаемостта а, на инвестицията, защото а, а, а, се действа по-бързо, спестяват се средства и може да се прави по-голяма гъвкавост, особено когато има голям прилив на пътници на дадено летище. Много се радваме, че тези устройства са тествани, автоматизирани врати са това. Също времено а, и а, при редовните проверки участниците в програмата за регистрирани пътници а, ще бъдат проверявани по опросената процедура. А могат да имат право и да преминават през а, контрола, който по-настоящем е заделен за граждани на Европейския съюз. Очакваме годишно близо 5 милиона души да кандидатства за тази програма. Членството е 5 години. И така, за около 5 години очакваме да се натрупат 25 милиона регистрирани в програмата лица а, като част от тях ще са граждани на трети страни, които са постоянно пребиваващи в Европейския съюз. Няколко въпроса свързани с защитата на данните и дизайна на програмата. Използвали сме използваме две неща. Първо, електронно устройство за идентификация и база данни. А, устройството дава възможност да се е, отделят биометричните данни от други данни за пътника и по този начин може да се сведе до минимум използването на биометрични данни. Биометричните данни ще се използват само за определянето на самолич... за потвърждаването на самоличността на лицата на границата. Не могат данните да се използват за ам, цели, свързани с ам, правораздаването, това не се предвижда. Сега. Сега, по отношение на програмата, която се а, предлага за система за влизане и излизане, за регистриране на влизанията и излизанията от, от Европейския съюз. По настоящем престоя 3 месеца на всеки 6 месечен период – Единственият начин да се провери това в момента е, с, е по печатите в паспортите. И така всички печати трябва, всички паспорти трябва да се печат, подпечатват на влизане и на излизане. При често пътуващите паспортите се запълват с десетки или стотици печати, които трудно могат да се е, намерят при пресичането на границата и е много трудно да се а, провери колко дена а, а, остават на съответното лице. Така че е почти невъзможно да се прилага системата. А, и сега с новата система за контрол на е, влизането и излизането от Европейския съюз, е, е, която е електронна, нещата ще се проследяват много по-лесно. Тези, които влизат за кратък престой, ще бъдат регистрирани. Тези, които са постоянно пребиваващи, няма да бъдат регистрирани в системата, тъй като те не подлежат на тази проверка. Системата ще може веднага да даде информация за оставащите дни позволен престой, да кажем, ако лицето влиза за десети път, Информацията може да бъде дадена веднага на пътника, а по-настоящем, ако един човек попита на границата, ето аз тук съм вече десети път, тези е, три месеца, колко дена още ми остават, съвсем легитимен въпрос, но в момента ето на гра, граничния полицай просто няма как да даде отговор. Така че на практика предоставяме и тази основна услуга. Предоставя се информация на гражданите, на властите на държавите членки за гражданите, които не са напуснали страната в рамките на изискванията и те могат да предприемат съответните мерки срещу тези лица. след един преходен период в системата ще се използват и биометрични данни, за да може да се идентифицират лицата, които са а, намерени на територията на Европейския съюз и които твърдят, че нямат а, документи. Държавите членки ще имат възможност а, да се възползват преходния период, за да се адаптират, да закупят а, оборудването а, и да го тестват. Що се отнася до Въпросът за защитата на данните във връзка с системата за влизане и излизане от Европейския съюз, е, този въпрос е наистина много важен. Много е, дълго и подробно обсъдихме въпроса в рамките на комисията. Е, говорихме и за използването на данни за целите на правораздаването. Има някои аргументи, които действително подкрепят използването на тази информация. Например, сериозните престъпления, тероризма, Същевременно обаче на този етап не смятаме, че разполагаме с достатъчно информация, за да можем да стигнем до извода, че предоставянето на такъв достъп е, може да се разглежда като необходима и пропорционална мярка. Именно за това предложението на комисията на този етап не предвижда е, достъп на правоохранителните органи, е, до тази система. След две години обаче, е, след като системата работи две години, ще се направи преоценка, ще се види как функционира системата, ще се види какъв е нашия опит на трупата в е, визовата информационна система, до която е, полицията има достъп и ще се направи едно евентуално ново предложение за разширяване на достъпа. Друг важен въпрос за данните, свързан с а, това колко дълго те се съхраняват. За нас минималният необходим период е 6 месеца, защото той отговаря на изискванията във връзка с престоя, а именно 3 месеца максимум в рамките на 6 месеца. След като изтекат тези 6 месеца, данните се заличават – с изключение на данните за лицата, които не са напуснали в рамките на съответния период. Тези данни ще се пазят по-дълго, максим, максимум 5 години. Ако някой не е бил арестуван на територията на Европейския съюз или проверен, или засечен, няма да се пазят данните му повече от 5 години. Що се отнася до обмена на данни с трети страни, предвиждат се такива възможности. В някои случаи е, възможностите са на практика същите, като тези, които се предвиждат в виждовата информационна система. Каква е връзката между двете системи? Първо, системата за влизане и излизане за регистрация на влизанията и излизанията, премахва необходимостта от печати. По този начин има ясна информация за пътниците, които могат да бъдат регистрирани в програмата за регистриране на пътници. За регистрираните пътници ще има максимално полуавтоматична проверка. Това за нас няма да има достатъчно добавена стоеност. Няколко общи въпроса сега по развитието на новите, разработването на новите системи и те ще са задача на новата агенция по информационните технологии, която е разположена в Талин. Ще се използва същата техническа платформа, която в момента се използва за визовата информационна система, особено що се отнася до биометричните данни. Разликата от сегашната система е следната. От сегашните системи – работата по системите няма да започне преди да се а, вземат решението от с законодателите, защото в крайна сметка от една страна с законодателите имат а, право да правят предложения за промени и а, второ, защото трябва да се финализира начина по който трябва да функционира системата преди да започне нейното техническо разработване. И накрая. Цената. Системите са доста скъпи. Поискали сме заделяне на 1 милиард и 100 милиона евро за двете системи общо. Става дума не само за разработването на системата и за централизираната и част, но и за поддържането и управлението на системата за първите 3 до 5 години. Това е цената, която включва всичко. За разработването и на системите е, е, ще отиде половината от тази сума. Разгледахме внимателно е, отражението на цените, виждате го в, на цената, виждате го в оценката за въздействието. Сравняваме различни възможности за управление на системата, различни възможности за на структура на информацията, но няма ситуации, при които да се вижда, че има много голямо спестяване поради една или друга структура. Единственото спестяване, и то значително, идва от възможността двете системи да се разработят паралелно, съвместно. Всичко това обаче ще зависи от решението за следващата многогодишна финансова рамка – е, и от предвидените в нея средства. И така, системите може би изглеждат големи, сложни, скъпи, но все пак имайте предвид, че говорим за Шенген, Тоест става дума за няколко хиляди километра външни граници, и морски, и сухопътни, за 500 хиляди, 500 милиона горе-долу жители. Така че е ясно, че ако искаме сигурност, такава система ни е необходима. Благодаря, господин Нилсен. на сега давам думата на господин Бутарели. Заповядайте. Thank you. Chair, of course. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни поканихте тук да участваме в дебата относно пакета за управление, интелигентно управление на границите. Ние живеем в информационно общество и а, Европейският надзорен орган по защита на данните ще приеме скоро позиция а, относно нуждата, пропорционалността и а, е, бъдещето на а, нашата политика в това отношение. Сега, това беше накратко за какво ще говоря. След коментарите, издадени през август миналата година, анализираме предложенията от специфичния аспект, свързан с защита на личните данни и от други ъгли, но разбира се, Благодарим на комисията за задълбоченият анализ на някои настоящи и бъдещи мерки, които са свързани с обмена на информация. И искаме да насърчим всички вас да размишлявате още за това как размена, обмена на информацията при широки информационни технологии може да бъде развит в бъдеще. А, слушах и реша на господин Коелю, когато той каза, че всеки тип нови инициативи в тази област трябва да се базират на а, предварителна размисъл, как можем да оптимизираме правните инструменти и бази данни, с които вече разполагаме. И чак тогава да пристъпваме към нови инициативи. Та, да трябва да поразсъждаваме върху цената, не само физическата, паричната цена, но и всякакъв друг тип цена за това как ще се засегне личната сигурност и е, правото на личен живот. И знам, че тези предложения, които тук са засегнати, ще засегнат, разбира се, огромен брой лица. Личният характер на данните, това няма съмнение. Това е признат. И обаче а, събирането на такива огромни обеми данни в някои области все още поставя въпроси. Например, Мислите, че можем наистина да се преборим с а, незаконната иммиграция чрез събиране на данни, например, за просрочване на периода на оставане. Има проучване, което казва, че по-голямата част от незаконните иммигранти са такива, които са останали, просто са се просрочили периода. Но липсата на достоверни данни за техния брой е очевидна ние анализираме дали можем да съберем допълнителна информация, анонимна информация, въз основа на личните данни. Важно е да оценим пропорционалността и необходимостта. Можем ли да видим какви ще са всички трудности, свързани с тези нови регулации, какви ще са трудностите пред Европейския съюз и отделните държави членки в борбата с иммиграцията. Липсата на такива достоверни данни а, от... не пасва на мерките, които са взети. Има някаква диспропорционалност тук. Трябва да се базираме на конкретни доказателства – така че ние насърчаваме допълнителен анализ на това, как този пакет за интелигентни граници трябва да си взаимодейства с други мерки, които вече имаме действащи. Например, трябва ли да се използва член 96 от Шенгенската конвенция за спирането на тези, които са останали да влизат в Шенгенската област. Биометричните данни. Има предложение те да се включат. Признаваме, че в доста случаи има предимство, защото наистина имаме нужда от по-стрикни мерки. Но алфа цифровите данни също са достатъчно добри. И вече имаме системи, работещи много добре с такива данни. Сега се добавят и пръстовите отпечатъци. Има, разбира се, и нови изисквания, например, държавите членки, които да имат резервни процедури, но биометричните данни трябва да се добавят а, само като ако имаме доказателства, че досегашните проверки не са ефективни, досегашните данни, които използваме. Мисля, че казаното от господин Нилсън беше много ясно. Той каза, че на този етап първата оценка на системата за влизане и излизане се справя с правилното изчисляване на периодите за престой за граждани на трети страни. Така че е много важно оценката на въздействието да включва всички тези аспекти, а не просто да се използва като оправдание за правоприлагане. И предлагаме формулировка, която по-добре може да а, отрази този аспект. Мисля, че има и други такива случаи, когато има проблем с, достъп, с прилагане от страна на властите при големи бази данни. Трябва обаче много добре да оценим този достъп много често ще трябва да бъдем и по-критични относно това какви ще ти могат да се нанесат. И тук призовавам към една оценка случай по случай при всички подобни ситуации. Нека този анализ да бъде възоснова на една съгласувана визия по темата – трансфера на базите данни, лични данни, които да се дават на трети страни, това също е въпрос, по който много сериозно трябва да се замислим. Има разпоредби, които може би ще трябва да бъдат преформулирани. Относно пътуващите. А, ще видите в а, записките ни коментари, свързани с практическите проблеми с новата система, риска за дискриминация, последиците, свързани с времето, което се чака а, при, за такива проверки. Това е свързано и с, с а, инициативите за увеличаване на информираността и за обучението. Така че в заключение всички тези а, системи допълнително се намесват в а, личния живот и а, накърняват личните права. Ще издадем официално становище, но междувременно на 10 април организираме кръгла маса от експерти а, в нашата орган. Изпратихме също така покана на вашата комисия. Всички сте поканени, вече докладчиците, разбира се, и техните асистенти. Тази кръгла маса ще се занимава с проблемите на личните данни, а също така поканихме и а, държавите членки, които искат да участват и които имат специфични проблеми също. Комисията също е поканена. И това, и резултати от тази маса ще се вземат и предвид при становището ни. Благодаря. А сега, казва председателката, ще дам думата на двамата докладчици, преди да дам думата за дебати. Първа, госпожа Зомер която е докладчик по системата за влизане и излизания. И после господин Енчо, който е за, регистрираните пътни, за регистрира на пътниците. Благодаря. Госпожо председател, искам да благодаря на експертите за презентациите им. Очевидно е, че има нужда от осъвременена система за обезопасяване на европейските граници. Трябва да има система, отчитаща влизанията и излизанията в Шенген и има нужда от програма за регистриране на пътниците. Въпрос е имаме ли нужда от електронен запис на влизането на определени лица в шенгенското пространство. Ами това стана очевидно от това, което чухме. Винаги трябва да можем да проверяваме дали условията прикачени към издаването на определена виза се спазват, дали някой не остава по-дълго, отколкото му е позволено да остане – външните граници трябва да се обезпечат, да отчитат най-новото технологично развитие. Става ясно от речите на изказалите се, че нашите граници се пресичат все повече и повече. И то очудващо е колко много хора идват в ЕС. Това е последица от глобализацията. Ето защо трябва да има автоматизиран процес и то в максимална степен. Той ще бъде полезен не само за превенцията на незаконната миграция, но и за самите пътуващи. По отношение на системата, отбелязваща влизанията и излизанията и програмата за регистриране на пътниците, мисля, че постигаме добър напредък. Данните трябва да могат да се използват обаче. И ако искаме те действително да могат да се използват, до тях трябва да имат доста правосъдните органи в държавите членки. Естествено възниква въпроса за защита на данните. Ако са налични някакви данни, защо да не ги използваме по предназначение? Тук не става въпрос за дребна престъпност, става въпрос за организирана престъпност в много големи мащаби и съответно съдебните органи следва да имат възможност е, да работят така, че да се преследват наказателно престъпленията в трансграничен план. Аз смятам, че тази система би следвало да бъде основана на принципа на биометричните данни – Разходите естествено са отделен въпрос. Какво да правим в случаи, в който, например, едно лице унищожава паспорта си след като влезе на територията на ЕС? Трябва да има някакво друго регистриране на лицата. По отношение на програмата за влизания и излизания и програмата за регистриране на пътниците, има някои аспекти, които могат да се поставят под въпрос. Разходите определено ще бъдат голямо бреме. На лице е риск от фалшифициране – Не е ли по-добре да се използва електронен стандартен паспорт? В а, света има такива примери. Паспортите могат сами да се използват като като е електронни е, инструменти, вместо да се предвижда отделен инструмент. за преминаване на границите. И искам да попитам дали въобще тези така наречени електронни жетони, които ще се използват за пресичане на границите, са едно реално рентабилно решение, защото доста са пообеднели държавите членки. Още нещо. Разглеждате американската система Еста: Електронната система, която трябва да се използва от гражданите, които нямат нужда от предварителна виза за Америка. Знаете, че гражданите ще трябва да кандидатстват онлайн преди своето пътуване. Това е една добра система. Тя използва технологиите в пълния им е, потенциал. Нека да не забравяме обаче, защитата на данните на индивида. Освен това, внимателно следва да се обмисли прехвърлянето на данни към трети страни. Нашата комисия винаги е проявявала голяма доза критичност в това отношение. Имам въпрос към господин Бутарели. Казахте, че в момента анализирате предложенията на комисията във връзка с защитата на данните. Кога ще се появят резултатите от вашия анализ? Бихме искали да получим информация за тези резултати и да ги използваме в нашата работа в парламента. Аз мисля, че тези предложения на комисията, и това го казвам като обобщение, са нещо доста навременно. Те ще доведат до безопасност, до по-голяма сигурност на пътуванията в ЕС. Тези системи трябва да гарантират от друга страна свободата на придвижването в рамките на Съюза. И не на последно място нашите граждани следва да се чувстват а, сигурно в собствените си страни. Господин Енчо. Благодаря. Искам да благодаря на нашите гости за интересните им изказвания. Разбира се, те ни помагат да дадем а, отговори на ключови въпроси по системата за интелигентно управление на границите. Разбира се, а, предложението на комисията вдига интересен дебат, а, именно а, тъй като се им прави, че тези две системи са новаторски и малко опит имаме, за да можем да направим някакво сравнение. И най-интересният въпрос, който трябва да се зададем тук, а, е да преценим за и против плюсовете и минусите на тези системи, защото през изминалите 10 години Европейският съюз направи много, инвестира много за да спре незаконната иммиграция, като ШИС, ВИС, Евродак, Евросюр и други. И в момента текат преговори по някои от тях, но на този етап, за съжаление, нашите усилия за борба с незаконната иммиграция не се припокриват с съответната желание да се а, увеличи мобилността. От една страна говорим за Smart Border, за интелигентните граници, а пък от друга страна се ограничават европейски граждани да се движат по територията на Европа, било то с шенгенското пространство или пък с ограничения в някои държави за а, работа. Така че не можем да имаме мобилност без сигурност, вярно, но а, трябва да имаме и един демократичен контрол на тази система на функциониране в Шенген. Сега сме на един специфичен етап в управление на Шенген, който не, не ни удовлетворява. И, и смятам, че тези инструменти за наблюдение на границите и на пътникопотоците трябва да да вървят ръка с ръка с механизма за оценка по Шенген. Твърде комплексна инфраструктура ще бъде излишна, ако системата не може да функционира правилно. Именно за това искам да ви кажа, че от моя гледна точка напредъка, който сме постигнали с пакета за интелигентно управление на границите, ще трябва да се свържа с механизма за оценка по Шенген. И искам да говоря също за пропорционалността в този проект. Нека да си зададем въпросът в настоящия контекст дали това не е приоритет за Европейския съюз. Вярно, предвиждаме, че броя на пътниците ще се увеличи и че трябва да улесним пресичането на границите. Но нека да се зададем въпрос дали тези интелигентни граници ще улеснят минаването на пътникопотока или ще го забавят. Ако погледнете предложението за системата за влизане и излизане, имам чувството, че времето за чакане ще се увеличи, защото а, всички пътници ще трябва да дават пръстови отпечатъци и на влизане, и на излизане. И освен това ще трябва да се създадат досиета, така да се каже, с лични данни. И тази електронна система не е безгрешна. Може да създаде грешки, включително и относно достоверността на пръстовите отпечатъци на другите данни. Трябва да помислим също и за цената, оперативната цена на такава система. За сега по преценка на комисията говорим за 1,1 милиард евро, без да се взимат предвид разходите за автоматичните врати, а, на където ще протичат проверките. Така че в настоящия контекст на економическа криза можем ли да си позволим да инвестираме над 1 милиард евро в подобни системи? Тези пари биха могли да бъдат използвани а, за други цели, е, Например, за повече гаранции в документите за пътуване или повече сигурност в първоначалните документи е, за легитимиране. И нещо друго относно нуждата от тази система за влизане и излизане и за а, програмата за регистрация на личните данни на пътниците. Няма нужда да създаваме нова иммиграционна полиция. Трябва да видим какви са целите на системите, да контролираме иммиграцията, но човешките права трябва да са приоритет. Що се отнася до регистъра за пътническите данни, смятам, че предложението на комисията е добро и се базира на а, регламентите за ВИЗ и ШИС. Но, нека да разясним някои детайли. Например, връзката, която системата за а, регистриране на пътни, на пътуванията ще има с ШИС и ВИС. И когато регистрираме пътниците, мисля, че критериите ни не са достатъчно развити и съответно компетентните органи си позволяват твърде много свободи в това отношение. Относно достоверността на, на отпечатъците, пръстовите отпечатъци и начините по които те се взимат а най-вече е, специфични категории, като децата, възрастните хора и също хората с увреждания. Най-важните проблеми са свързани с е, личните данни, защитата им, използването ми и така нататък. Няма да влизам в детайли, защото господин Бутарели, който е тук, а, ни представи много добре проблемите в това отношение, но все пак искам да кажа нещо друго, свързано с други важни аспекти. Принципа за пропорционалност. Не разбирам за какво служи да имаме копие на национално ниво а, за влизането на дадено лице на територията, след като имаме база данни, на която е централизирана и до която има доста всички държави. Не виждам какъв е смисъла. Когато едно лице оттегли а, представи желание да, да се оттегли от тази дан, програма за, запис, за регистрация на пътниците, това трябва да стане, а не да се пазят данните му 5 години. И а, не може да се позволява така самопроизволно данните да се прехвърлят към други международни организации. Що се отнася до сигурността на данните, мисля, че имаме нужда от повече технически съвети, например от Ениза, която може би също трябва да участва в прилагането на тази система. Това са някои от елементите, които исках да ви представя днес. И както вече казах, има много въпроси, повече въпроси, отколкото отговори и се надявам, че ще има възможност да говоря с госпожа Зомер, е, да водим, надявам се да водим дебати с IT агенцията в Талин, както и с други колеги, с докладчиците в Сянка, други колеги от парламента. И в заключение смятам, че а, приемането на този механизъм по Шенген, е, който да е ефикасен, е а, е, необходимо условие преди да пристъпим към а, е, програмата за интелигентни граници. Надявам се да има градивна работа и да постигнем компромис по пакета управление Шенген. И в заключение, нека да извлечем уроци от миналото. Мисля, например, за развитието на системата ШИС-2 и Евросил. Трябва да имаме механизми за контрол и за наблюдение, а, за, които да се прилагат за външните граници. Никаква програма за влизане и излизане или пък за регистриране на пътниците не може, не бива да започне да се прилага при, без съгласие на парламента. Благодаря. Благодаря, господин Енчо. Четирима колеги искат думата. Аз също имам няколко въпроса. Някой друг? Е, няма. Добре, господин Бронс. Господин Жан Дебо спомена разликата между допустимо и недопустимо профилиране, макар че не разгърна своята теза. Може би ние ще трябва да намерим отговорите тук. Забраната срещу профилирането няма логика. Ако една група хора от някаква страна носи някаква отговорност за престъпление, не може да се забранява профилирането. Е, понякога има учители, които отекчават децата до смърт. В такъв случай не трябва да се прави профилиране, но когато става въпрос за учители, които са замесени в търговия с наркотици, то тогава нещо трябва да се направи. Преди известно време имахме изслушване относно профилирането и аз с плахост попитах представителя на Европол – дали има някакви конкретни групи, които са трафиканти и трафикирани. И той каза, без особена плахост, че това са ромите. Благодаря. Госпожа Келер. Благодаря. Благодаря на всички оратори. Изказвам се, че пропуснах повечето. Извинявам се, че пропуснах повечето от презентациите. Има заседания в други комисии, които са важни и трябваше да присъствам там. Извинявам се, ако ще повторя нещо от казаното. Искам да задам въпрос относно разходите. Споделям повечето от вижданията в това проучване разходите трябва да бъдат разгледани изключително внимателно. Имаме проблем с многодишната финансова рамка. 20% от АСФ съответно ще бъдат урязани като средства, а интелигентните граници представляват някъде около една четвърт от АСФ. Какво ще бъде приоритет тогава? Интелигентните граници. Може би комисията трябва да намери други елементи в рамките на АСФ, които да бъдат урязани. Защото парите трябва да дойдат от някъде, тъй като държавите членки не са готови да дадат и цент повече за МФР. А, виждате какво става и с Гърция, и с Кипър и така нататък. Е, Чудя се дали трябва да инвестираме в... За да освен това разходите, дали ще останат 1 милиард и 100 милиона. От първата оценка на комисията на сам разходите се повишиха. Очакваме да има и допълнително повишаване, защото знаем, че общо взето, когато има нови технологии в шенгенското пространство, винаги се повишават и разходите. Затова се чудя откъде ще дойдат всички тези пари и ние като комисия готови ли сме да искаме намаляване на средствата по други програми от АСФ? Обръщам се и към комисията. Извинявам се, ако вече сте дали отговор на този въпрос. Какво ще стане, когато открием, че едно лице е пресрочило визата си? Какво ще стане? Ще има някакви сигнали и ако има сигнали, до какво ще доведат те? Какво законодателство ще се прилага в такъв случай? Това е моя въпрос. И така приключвам. Трябва да кажа в заключение, че съм доста критично настроена. По отношение на статистическите данни, вижда се, че системата ще е доста скъпа. Госпожа Ерест. Благодаря. Искам да отхвърля коментарите, които бяха казани за ромите преди малко. Ако започнем да говорим по този начин, ще пренебрегнем европейските си ценности. И сега, ако трябва да се върна към разходите. Ако погледнем историята на С и историята на 62 в частност, Преди около 10 години обсъдих тези теми в регионалните парламенти в Германия и всеки път, когато темата стане актуална, разходите се увеличават. Като че ли е, нашата амбициозност няма граници. Въпросът е дали ще има пари. Откъде ще дойдат те? Въпросът го зададе и госпожа Келе. 1 милиард и 100 милиона. Въобще не вярвам на тези данни, не вярвам на всички изявления, свързани с това, откъде ще дойдат парите. Трябва да знаем, освен това, колко пари вече са изразходени за събирането на данни. Какъв е смисъл на всичко това? Ако ще въвеждаме нова система, трябва ли тя да струва толкова много пари. Няколко думи кажете, моля, по тези въпроси. Обръщам се най-вече към комисията. На второ място, регистрацията. Имаме сега програма за регистриране на пътниците. Ще има първи клас пътници, втори клас пътници, поне аз така гледам на нещата. Много различни критерии ще играят роля тук. Какво обаче ще излезе от всичко това? Какво ще стане с всички тези регистри? Например, онези, които пътуват по бизнес, често посещаващите територията на Съюза, те ще бъдат ниско рискова група, така ли? А пък други групи пътуващи ще представляват по-висок риск. Не знам дали правилно тълкувам предложението. Въобще, допустимо ли е да има нещо подобно? Какво смятате вие? Толкова много нова инфраструктура ще трябва да бъде инсталирана. По отношение на влизанията и излизанията – няма вече да се поставят печати, добре, няма да използваме толкова страници от паспортите на хората. Добре, но в крайна сметка това е някакъв начин за събиране на статистически данни, това регистриране по електронен път. Въпросът на госпожа Келер беше изключително уместен. Какво ще стане след тези три месеца, които са позволени? Как ще търсим тези хора? Какво ще стане? Обмислили ли сте какви правила ще се предлагат, освен това по отношение на биометричните данни? Казвате, че ще има допълняемост между базите данни по Евродак, например, ВИС и така нататък. Спомням си, че преди време имаше един компютърен клуб, който се беше заел с задачата да хаква биометрични данни. И трябва да ви кажа, че не е толкова трудно да се случи нещо подобно. Въпросът е, кой въобще ще извлече някаква полза? Пътниците, които ще имат по-малко печати в паспортите си, така ли? Това не е достатъчно като аргумент – Става въпрос за политика на сигурността. И когато говорим за различните категории пътници, ние трябва да избягваме коментари свързани с националността и с различните етнически групи. Господин Турвалц, благодаря, госпожо председател. Когато слушам колегите, винаги се притеснявам, че се поставя ударението върху погрешното, върху грешната страна. Каква е основната идея на този пакет? Дали е броя на незаконните преминавания на границите, дали то е голям или малък, дали главното в системата е да се ловят престъпниците или да се ловят от тези, които пресочват визите си. Ако последните две неща са верни, то системата ще е доста скъпа. Гледайки цифрите и статистиката, колко пресичания на границите ще има, това е въпрос от моя страна, освен това колко престъпници и колко хора, пресочващи визите си, ще заловим. Би трябвало да можем да видим съотношенията между различните вложени средства и заловените нарушители. Защото иначе просто ще хвърлим усилия на вятъра. И тогава и разговорите няма да са толкова приятни. Всички малко или много основателно засегнаха въпроса за разходите и за тяхното повишение. Знаем от почти всички програми, свързани с данните, поне в моята страна това е така, е, че разходите нарастват и първоначалните данни никога не се оправдават. Вероятно за онези, които продават програмите за обработка на данните, това е нещо нормално. Те си казват, че това е, е една програма, която струва в началото малко, но после като че ли става по-скъпа. И още един въпрос. Какви структури ще създаваме? Ще имаме нови програми с нови платформи. Така ли? Разбрах, че ще има платформа която ще се създаде специално за целта. С други думи, ще използваме ли съществуващите данни или ще преоткриваме Америка още веднъж за пети или шести път? Какви са тухлите в цялата тази конструкция? ако мога така да се изразя. Какво използваме? Дали ще има Windows платформа, Linux платформа в основата на всичко това? И как ще се осъществява комуникацията между съществуващите блокове данни? Господин Коелю и след това аз и приключвам. Добре, господин президент. Благодаря, госпожо председател. Искам да върна внимание на три въпроса тук. Първо, и това са приоритетните въпроси. Първо, финансите, връзката с другите системи и кои са вашите приоритети. Първо, във връзка с казаното от колегите. Много добре си даваме сметка, че има някакви финансови ограничения за следващите 7 години. Многогодишната финансова рамка вече е представена. Така че, когато комисията идва тук при нас и предлага една такава инвестиция – е съвсем легитимно да попитаме какви са приоритетите тук. Когато започне да действа тази програма, кои са другите програми, които ще пострадат от това финансово? Лесно да се каже, че нещо е приоритет, само че ако нещо е било приоритет в миналото, това не гарантира, че ще остане приоритет за бъдеще. Ако Европейската комисия смята, че това е приоритет, тогава какво друго ще изпадне от приоритетите от тук нататък? От там нататък 25 милиона евро се предвиждат за ШИС. Поне това бе предвидено в началото, а сега а, се оказа, че до 2011 година стан, тази сума стана а, стотици милиони. И какво, ако тези 1 милиард и 100 хиляди 100 милиона евро до края на програмата станат 7 милиарда, какво ще правим? Просто опитът ни от миналото ни кара да си зададем този въпрос. Знаем добре, че разходите по такива системи могат да станат е, много високи и то по безконтролен начин. Важен е и въпросът, който беше зададен за оперативната съвместимост с други системи. Казвате, ще се използва техническата платформа на ШИС, само че ШИС още не работи скоро ще тръгне, но първо ще мине през тестов период. Комисията в първата част на това изслушване заяви, че системата ВИС пък ще може да се задейства едва през едва след две години. Така че връзките с съществуващите системи трябва да бъдат внимателно обмислени. крайна сметка е добре да не плащаме за едно и също нещо два пъти. Ако има нова система, която изпълнява функции, които вече частично или изцяло се изпълняват от съществуващи системи, това не е добре. И така, това са нещата – оперативната съвместимост, цената, връзката с съществуващите системи. Въобще трябва да сме изключително внимателни. Ако вземем прибързано решение, рискуваме много. Сигурността е важен въпрос, това е ясно, но е много важно мерките да са пропорционални. Благодаря. Благодаря, господин Коелио. Има ли някой друг от, е, от колегите желание да се изкаже? Не, в такъв случай, нека и аз да задам своите въпроси към господин Нилсен от комисията. Честно казано, ако бях вчерашна, щях веднага да се вържа а, е, на вашето а, е, чудесно изрекламирано предложение. Обаче, а, не за първи път се случва да е, се занимаваме с подобни теми. Може ли комисията да ни даде система, да ни даде списък на информационно-технологичните проекти, започнати от комисията, които не са си надхвърлили бюджета? Мисля, че няма нито една такава програма. А пък всъщност има от кога да се получим. Съединените щати се опитаха да въведат система за регистриране на влизанията и излизанията и въпреки, че от много години работят по нея, не могат да я задействат все още. И то години наред. Така че ако американците не успяват да се справят с задачата, защо се мислим, че ние ще се справим? Искам да повторя въпроса зададен от господин Торвалдс. Каква е целта? Ако казвате, че наистина целта е да се е, е, ускори преминаването на границите, тогава нека да кажа е, нещо, което казах в началото на изказването си. Ако бях вчерашна, щях да ви повярвам. Обаче, когато комисията каже за каквото и да било, че нещо че ще намали опашките на летищата. Искам да попитам, видя ли някой от вас да се намаляват тези опашки? Нито, а, която и да била мярка, която се предлага, не може да пост... не е могла да постигне това. Освен това, в крайна сметка, който е, и да било, който е, останал в Европейския съюз по-дълго, има мобилен телефон, може да бъде е, хванат и полицията има достъп до тази информация. А, казвате, че полицията няма да има достъп. Нека е, да спомена тогава Евродак. Въобще, можем ли да вярваме на обещанията на комисията? Комисията обещава неща, а после се отмята ЕТ. Що се отнася до базите данни? Освен е, необходимостта те да бъдат е, напълно сигурни. Обмислили сте въпроса за това, кой ще изгради и управлява тази система и бази данни. Можем ли в рамките на настоящите правила на СТО да искаме тези фирми да съхраняват данните само и единствено на европейски сървъри, и тези данни да не се съхраняват където да било да по света, където могат да бъдат а, а, да попаднат под приложеното поле на Patriot Act, например, в Съединените щати и, и а, цялата информация да стигне до а, американската полиция. Сега, целта. Казва се, това е мярка за сигурност. Толкова мерки за сигурност се приемат, толкова мерки за сигурност се одобряват от Европейски парламент. Действително ли се е увеличила сигурността? Инвестирали сме много пари. Много добре си даваме сметка, че този милиард, за който се говори, много бързо ще се раздуе и ще ни струва системата много повече. За тази огромна цена, колко повече сигурност ще получим? Можете ли да отговорите в пореда на изказване? Заповядайте. Един коментар. Тези системи са необходими, защото защитават гражданите. Господин Нилсън заяви, че идеята за интелигентните граници е свързан с подход, който се съсредоточава върху граждан, върху е, съответното лице, върху съответния човек, независимо от това дали той е, е гражданин на Европейския съюз или не. Ако се категоризират лицата в група рискови и по-малко рискови, тогава някои от основните принципи на зоната за справедливост и правосъдие ще бъдат поставени под въпрос, включително и по отношение на обработката на данни. Благодаря, господин Нилсен. Благодаря. Благодаря по тези комен... коментарите по предложението. Това е началото на един дълъг процес на сътрудничество между институциите. Ще обсъдим нещата в големи подробности преди да стигнем до предложенията. Но преди това, а, нямам подробни отговори на всичко, но искам да отговоря на няколко от въпросите. Първо, целта на системата за регистриране на влизанията и излизанията. Целта е да се управляват границите по-добре, по-добре да се налага, да се правоприлага изискването свързано с позволения период на престой. А в целта не се покрива борбата срещу престъпността. А, но разбира се, с законодателите ще вземат решение и за това. Що се отнася до необходимостта, а, е добре да се обмисли самото правило за престоя – максимум 3 месеца в, раз, в рамките на всеки 6 месеца. А, може би пък е, можем да помислим дали това правило е изобщо е необходимо в такъв случай, ако не можем да го прилагаме. Що се отнася до лицата, които са нарушили е, това правило и са останали по-дълго, е, ще бъде подадена информация до органите на съответните държави членки, до която, е, от която те ще могат да се е, възползват при усилията си да засекат е, съответното лице. Те имат право да провеждат такива мерки, е, такива проверки и да арестуват съответните лица. И ако такова лице е арестувано, то или трябва да получи по легитимен начин правото да остане или да бъде изпратено страната на происход. И така, това е допълнителна мярка, е допълнителен инструмент, за който по никакъв начин не променя настоящото право. Сега по програмата за регистриране на пътници. Това не е, е начин да се групират хората в по-рискови и в, в, в групи на по-рискови, по-малко рискови лица а по-скоро в групи на по-малко рискови лица и лица, за които риска не е известен. Защото ако някой влиза в Европейския съюз 25 пъти вече тази година, всеки път е проверяван, сякаш не е ясно дали неговото влизане в Европейския съюз е опасно или не. И така, просто целта е да се създаде такава категория а, на а, нискорискови е, лица. Останалите са с неизвестен риск. Това Ако смятате, че това не е необходимо, честно казано, настоящият е, режим на границите също и който, който функционира много добре, е, също е дискриминационен, защото в крайна сметка се подбира е, едно лице от, даден, от е, дадена група и се проверява именно то. Ако искаме да няма дискриминация, всички трябва да се проверяват в най-големи подробности всеки път. По техническата страна, действително внимателно трябва да разгледаме въпроса за цената. Направили сме всичко възможно да направим разчетите възможно най-точно. Ясно е, че ще трябва да бъдат рафинирани, защото всичко ще зависи от крайния резултат на работата на съзаконодателите. какви са предложенията, изискванията, конкретните технически спецификации, така че отново ще трябва да се преразгледат разчетите. Що се отнася до е, ограниченията в бюджета във връзка с следващата многогодишна финансова рамка. Това е въпрос на политически избор, ще бъде, който ще бъде направен от парламента и от съвета. Ще трябва да се реши какво да се уреже. Дали да се урежат националните програми за държавите членки във връзка с фонда за, външна, за сигурност на външните граници или пък се ограничава финансирането за проекта за интелигентните граници. Но това не е достатъчно. Смятаме, че в разчетите има достатъчно средства за разработването на програмните продукти. Оттам нататък дали ще ни стигнат за поддръжката в рамките на първата година или първите години, това все още не е ясно. Що се отнася до техническата платформа, ще се работи и с действащата вече е, платформа за визовата информационна система. Все пак е, системите са различни. Е, за всяка система има различни правила за достъп и трябва да се внимава. И накрая. Дали трябва да има европейска ЕСТА, каквато има в, в, в Съединените щати, тази, този инструмент за нас не е необходим на този етап, но ще видим как ще се развие визовата политика от 2014 година нататък. На този етап ЕСТА не ни трябва. Господин Бутарели ви зададе два конкретни въпроса и стана дума за това. Им получихте два конкретни въпроса от господин Патарели, а от мен имаше въпрос също за това, че системата в Штатите все още не работи. Какво ще кажете за това? Също така, какви са правилата в рамките на СТО? Няма ли да ни попречат да защитим достъпа до данни в на сървъри на американска територия? Мога да отговоря на половината въпроси. По, първата, по първи въпрос внимателно разгледахме натрупания в Съединените щати опит. Има голяма разлика обаче. Тръгнали сме от различни моменти. В Съединените щати първоначално при проверка при напускането на американска територия нямаше е, гранични проверки. Тоест, е, става ясно, че няма как да се надгради всичко това с е, система за регистрация на влизанията и излизанията. но тук при нас не е така. Проверява се и на излизане. Те освен това имаха много амбициозни цели, а нашите цели са по-конкретни и по-ограничени. Внимателно разгледахме проблемите, с които се сблъскват американците при използването на биометрични данни в своята система. Именно за това предлагаме преходен период при използването на биометрични данни в Европейския съюз, за да може да има време за адаптация. И така, за разлика от американците, нашата цел е да се действа стъпка по стъпка, постепенно а, и да развиваме нещата напред във връзка с натрупания опит. По втория ви опит, не, а, въпрос не мога да дам отговор, нямам информация. Благодаря, господин Бутарели. Благодаря. Аз ще се съсредоча на въпросите на госпожа Сомер, но също и косвено ще засегна казаното от вас, госпожо председател. Отговорът е скоро, следващите седмици. Сега е пролет. И едновременно с това мога да ви кажа, че ще има и допълнителни заседания с докладчиците и ще споделим с вас неформалните коментари, които а, бяха представени през 2008 година. Сега за първи път обаче се занимаваме с пакета за интелигентни граници. Тук разглеждаме въпроса от много специфичен ъгъл, а именно защита на личните данни. Това не е толкова простичко. А тук се занимаваме с един друг аспект също, политическия, колко това ще струва в Европейския съюз и за неговите приоритети. Цена не само като пари, но също и като печалба, в смисъл колко, какво ще спечелим от това. С, с Лисабонския договор принципите на необходимост и пропорционалност не са само най-добри препоръки или добри практики, а правни изисквания, т.е. всяка инициатива е законна само, само ако отговаря на изискванията за пропорционалност и необходимост. Така че се съсредоточаваме върху елементи като прилагането, съхранението, място, откъдето ще съхранят данните и други въпроси, свързани с пропорционалността, особено при биометричните данни. Но Въпросът ми е, имаме ли наистина нужда от тази система, за да постигнем целите, които сме си поставили в предложението? Много законни цели. Искаме да се борим за тези, които си надвишават престоя. Но имаме ли наистина нужда от такова голямо обемно събиране на данни, за да постигнем резултата? Не можем ли да имаме по-ефективна система? Вече над 20 години се занимавам с защита на данните, но аз съм съдия по, по, по професия. И а, Имаше невероятни изменения, които се предвиждаха по измененията 62. Вижте, 11 години по-късно нещата изглеждат съвсем различно от първоначалното. За, за това споменавам нуждата от а, а, визия ориентирана към бъдещето, защото има много неудовлетворение. Много платформи се създават в различни моменти, с различни цели. В един момент се застъпват данните. увеличават се IT структурите за различни изисквания. Имаме системи, които са интересни на хартия, но може би неефективни на практика. Например, информационната система на митниците и обема който там се съхранява, но пък всъщност тя не се използва както беше предвидено. Нека да направим един дългосрочен анализ, ориентиран към бъдещето и да включим каквото вече имаме като платформи по третия стълб. Тази нова инициатива, базираща се на вече съществуващо, е ключова Да, някои държави членки ще могат да участват, ще го видят какво ще стане на 10 април, когато се пусне 6. Две. Но смятам, че акцентът е, е това, което господин Торвалд каза. Съсредоточаваме ли се наистина върху целта? И Даваме ли си сметка какви са цифрите? Ето и отново тук днес се говори за влиянието на принципите за защита на данните. Мисля, че сега е момента за вас да направите правилният избор. Благодаря. Да. О, голяма отговорност сложихте върху плещите ни. Добре. В такъв случай прекратяваме това изслушване. Благодаря на нашите гости. Трябва да напомня, че днес продължаваме в 3 часа след обед. Господин Мънрайт ще е тук и ще говори за тежки престъпления.